Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten starten. Wir haben... И така, колеги, нека започнем. Имаме много да гласуваме. Госпожа Тон е на път. Това е нейният доклад. Надявам се, докато започнем с нейния доклад, да тя да дойде. И така, започваме с дневния ред. Може ли да го приемем? Има ли възражения? Няма. Добре. Тогава сме приели дневния ред. Втора точка от протоколите от 10 октомври. Имате ги протоколите. Има ли възражение? Няма. Добре. Тогава Протоколът ще въжи за прият. Трета точка. Превод имаме на френски, италиански, немски, гръцки, португалски, чешки, естонски, полски, български, румънски. Моля да ви напомня, че Заседанието ни се предава по интернет. И така, днес гласуваме по два доклада и две становища. Започваме с доклада по собствена инициатива за цифровата ера и политиката в тази област. Марияна Тон. Яна Тон, извинявайте, е докладчица. Искате ли да кажете нещо, Яна? Уважаеми колеги, аз наистина съм благодарна за вашата, вашето сътрудничество. Няма какво да добавя. Благодаря ви. Тогава продължаваме с компромис 8. За. Против. Въздържали се. Прието. 28. Е, извинявайте, 82. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. 85 за, против, въздържали се, прието. Девети компромис за, против, въздържали се, прието. 90 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека проверим. Моля, гласувайте електронно. Geschlossen. Mit 13 zu 11 an... Прието. 92 за. Против. Въздържали се. Моля, вдигайте, вдигайте си ръцете. Още веднъж. За, против, Прието. 93 за, против, въздържали се, прието. 95 за, против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 137 за, против, въздържали се, отхвърлено. 138 за, против, въздържали се, мисля, че е прието, но нека проверим. Проверка на 138. Край на гласуването. Прието. 139 за. Извинявайте, компромис 13. Казва председателката. За, против, въздържали се, прието. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието. 107 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. 113 за, против, въздържали се, прието. 114 за, против, въздържали се, прието. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието. 122 за, против, въздържали се, прието. 123 за, против, въздържали се, отхвърлено. 125 за, против, въздържали се, отхвърлено. 126 за, против, въздържали се, прието. 127 за, против, против, въздържали се, отхвърлено. 128 за, против, въздържали се, прието. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието. 133 за, против, въздържали се, Нека проверим. Проверка на 133-то. Край на гласуването. Отхвърлено. 135 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 26 за. Против въздържали се, прието. 143 за, против, въздържали се, прието. 144 за, против, въздържали се, прието. 145 за, против, въздържали се, прието. Социал-демократите не вдигат ръце, но така е. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Прието. 155. За. Против. Въздържали се. Прието. 156. За. Против. Въздържали се. Прието. 157. За. Против въздържали се, прието. 158 за, против, въздържали се, прието. Компромис 20 за, против, въздържали се, прието. Компромис 21 за, против, въздържали се, прието. 166 за, против, въздържали се, прието. Компромис 22 за, против, въздържали се, прието. 171 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 24 за, против, въздържали се, прието. Компромис 23 за, против, въздържали се, прието. 176 за, против, въздържали се, отхвърлено. 177 за, против, въздържали се, прието. 179 за, против, въздържали се, прието. 181 за, против, въздържали се, прието. 182 за. Добре, проверка на 181. Geschlossen mit 17 zu 8 angenommen. Прието. 182 за, против, въздържали се, прието. 183 за, против, въздържали се. Проверка. Проверка на 183. Край на гласуването. Прието. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено. 6 за, против, въздържали се, прието. 7 за, извинявайте, 8, 8 за, против, въздържали се, прието. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, отхвърлено. 13 за, против, въздържали се отхвърлено, 14 за, против, въздържали се прието, 15 за, против, въздържали се прието, 16 за, против, въздържали се отхвърлено, 17 за, против, въздържали се прието, 18 за, против, въздържали се отхвърлено, 19 за, против, въздържали се отхвърлено, 20 за, против, въздържали се отхвърлено, 21 за, против, въздържали се отхвърлено, 22 за, против, въздържали се прието, 23 за, против, въздържали се прието, Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Прието. 28 за. Против. Въздържали се. Прието. 29 за. Против. Въздържали се. Прието. 30 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Прието. 38 за, против, въздържали се, отхвърлено. 39 за, против, въздържали се, отхвърлено. 40 за, против, въздържали се, отхвърлено. 41 за, против, въздържали се, отхвърлено. 42 за, против, въздържали се, отхвърлено. 43 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. 53 за, против, отхвърлено. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. 57 за, против, въздържали се, отхвърлено. 58 за, против, въздържали се. Проверка. Проверка на 58, моля. Geschlossen. Край на гласуването. Прието. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Прието. 62 за. Против. Въздържали се. Прието. 63 за, против, въздържали се, отхвърлено. 64 за, против, въздържали се, прието. 65 за, против, въздържали се, прието. 66 за, против, въздържали се, прието. Компромис 25 за, против, въздържали се, прието. 68 за, против, въздържали се, отхвърлено 69 за, против, въздържали се, отхвърлено 70 за, против, въздържали се, отхвърлено 72 за, против, въздържали се, прието 74 за, извинявайте, компромис 7 направо, за, против, въздържали се, прието 76 за, против, въздържали се, прието. Първо, за, против, въздържали се, прието. Компромис 27. За, против, въздържали се, прието. Второ, за, против, въздържали се, прието. Трето, за, против, въздържали се, прието. Четвърто, за, против, въздържали се прието. Няма нужда да гласуваме и тре. Крайно гласуване. Гласувайте електронно, моля, целият текст. Geschlossen. Mit 26 ja. Край на гласуването. С 26 за, един въздържал се. Поздравление за докладчика. Докладът е прият. Яна, благодаря за твоята работа. Преминаваме към следващата точка. Das ist der... Това е проекто доклад за нов дневен ред за култура. Докладчик е Георгиус Граматикакис. Искате ли да кажете нещо, Георгиус? Благодаря, госпожо. Най-напред искам да благодаря на сътрудника си Кристияна Меркия Труди, както и всички колеги, които проявиха жив интерес към този доклад. Получихме 180 предложения за изменение. С добро желание, добро сътрудничество успяхме да изготвим един съвсем приличен текст и ако бъде прият днес, ще сме очертали пътя за европейската култура. Надявам се, благодарение на вашите усилия, тези усилия ще доведат до добър край. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Компромис едно за против, въздържали се прието. 43 за, против, въздържали се прието. Компромис 2 за, против, въздържали се прието. Компромис 3 за, против, въздържали се прието. 57 за, против, въздържали се прието. 58 за, против, въздържали се, прието. 59 за, против, въздържали се, прието. 60 за, против, въздържали се, отхвърлено. 61 за, против, въздържали се, прието. 62 за, против, въздържали се, отхвърлено. 63 и 64 за, против, въздържали се прието, компромис 4 за, против, въздържали се прието, компромис 5 за, против, въздържали се прието, 73 за, против, въздържали се прието, 74 за, против, въздържали се прието, 75 за, против, въздържали се прието, 78 за, против, въздържали се прието, 76 за, против, въздържали се прието, 77 за, против, въздържали се прието, 79 за, против, въздържали се прието, 80 за, против, въздържали се прието, 81 за, против, въздържали се, прието. 82 за, против, въздържали се, прието. 83 за, против, въздържали се, прието. 84 за, против, въздържали се, прието. 88 за, против, въздържали се, отхвърлено. 85 за, против, въздържали се, прието. 86 за, против, въздържали се, прието. 87 за, против, въздържали се, прието. 89 за, против, въздържали се, отхвърлено. 90 и 91 за, против, въздържали се, прието. 92 за, против, въздържали се, отхв... прието. 94. Не, извинявайте. 93-то най-напред. За, против. Въздържали се прието. 95-то за, против. Въздържали се прието. 97 за, против. Въздържали се прието. 98 за, против. Въздържали се прието. 99 за, против въздържали се прието. Компромис 6 за, против, въздържали се прието. 108 за, против, въздържали се прието. 109 за, против, въздържали се прието. Компромис 7 за, против, въздържали се прието. 114 за, против, въздържали се, прието. 115 за, против, въздържали се, прието. 116 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 125 за, против, въздържали се, прието. 126 за, 126. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Прието. 139. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверка на 139. Geschlossen. Mit 16 Ja und 11 Nein-Stimmen angenommen. Прието. 11 компромиса. Против. Въздържали се. Прието. 143 са. Против. Въздържали се. Прието. 144 за. Против. Въздържали се. Прието. 144 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 146 за против, въздържали се, прието. 147 за, против, въздържали се, прието. 148 за, против, въздържали се, отхвърлено. 149 за, против, въздържали се, прието. 150 за, против, въздържали се, отхвърлено. 151 за, против, въздържали се, отхвърлено. 152 за, против, въздържали се, прието. 153 за, против, отхвърлено. 154, 155 за, против, прието. 156 за, против, въздържали се, прието. 157 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието. 162 за, против, въздържали се, прието. 163 за, против, въздържали се, отхвърлено. 164 за, против, въздържали се, отхвърлено. 165 за, против, въздържали се отхвърлено, 166 за, против, въздържали се прието, 167 за, против, въздържали се отхвърлено, 168 за, против, въздържали се прието, 169 за, против, въздържали се прието, 170 за, против, въздържали се, прието. 171 за, против, въздържали се, прието. 172 за, против, въздържали се, прието. 174 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. Компромис 15 за, против, въздържали се прието. 11 за, против, въздържали се прието. 12 за, против, въздържали се отхвърлено. 13 за, против, въздържали се отхвърлено. 14 за, против, въздържали се отхвърлено. 15 за, против, въздържали се прието, компромис 16 за, против, въздържали се прието, компромис 17 за, против, въздържали се прието, компромис 18 за, против, въздържали се прието, компромис 19 за, против, въздържали се прието, 34 за, против, въздържали се прието, 35 за, против, въздържали се прието, компромис 20 за, против, въздържали се прието, първо за, против, въздържали се прието, второ за, против, въздържали се прието, трето за, против, въздържали се прието, четвърто за, против, въздържали се прието, пето за, против, въздържали се прието, Okay, also an einer Stelle habe ich einen Fehler gemacht. Wir haben Извинявам се. Направих грешка. Гласували сме 86-то. Нямаше смисъл, тъй като 85-то е прието, но ние сме го гласували така или иначе. Съжалявам, това беше на страница 5. И така, крайното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Geschlossen. Край на гласуването. 21 на 4 на 2. Прият е текста. Поздравление за докладчика.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 да, благодаря на всички колеги за сътрудничеството. Нека преминем директно към гласуването. Добре, започваме с изменение 14. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ. За, против, въздържали се, прието. 8. За, против, въздържали се, прието. 77. За, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, прието. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се,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 въздържали се, отхвърля се 92 за, против, въздържали се, отхвърля се 93 и 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърлено. 97 за,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 Прието. 13 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. 13. Край на гласуването. 14 на 11. Отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се 121 и 122 за, против, въздържали се, прието. 123, 124 за, против, въздържали се, прието. 125, 126 за, против, въздържали се, прието. 127 за, против,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 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, прието.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 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 и 66 се препокриват. За против въздържали се. Отхвърли се 68. 69 за против въздържали се. Отхвърля се 70 за против въздържали се. Отхвърля се 6 за против въздържали се. Прието 81 за и 72 за, против, въздържали се, прието. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74, 75 за, против, въздържали се, прието. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателно гласуване. Geschlossen. Mit 24 Ja-Stimmen kann... Край на, гласиване, на гласуването. Поздравление за докладчика. Текстът е прият. И така, преминаваме към последното гласуване за днес. И така това е становище за програмата InvestEU. Това е колегата Джамбаски. Тук ли сте? Да, тук сте. Нямате какво да кажете. Добре. Шестдесет и шесто. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 67. За. Против. Въздържали се. Прието. 68. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 1. За. Против въздържали се прието. 72 за, против, въздържали се отхвърлено. 73 за, против, въздържали се прието. 74 за. 73-то искате да проверим. Така ли? Добре, проверка на 73-то. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. Седемдесет четири за. Против. Въздържали се. Прието. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 76 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 2 за. Против въздържали се. Прието. 80 за, против. Е, гласувате против, така ли? 80-то. 80-то за, против, въздържали се, прието е. 81 за, против, въздържали се, отхвърлено. 82 за, против, въздържали се, отхвърлено 83 е за, против, въздържали се, отхвърлено 84 е за, против, въздържали се, отхвърлено 85 е за, против, въздържали се, отхвърлено 86 за, против, въздържали се, прието 87 за, против, въздържали се, прието, компромис 3 за, против, въздържали се, прието, компромис 4 за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. Може би не погледнах точно, че е компромис. Добре. Нека проверим компромис 5. Stimmt jetzt ist. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено е. Извинявайте. Отхвърлено. 9 за, против, въздържали се, отхвърлено. 96 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието. Нека проверим. Проверка на 96-то. Geschlossen. Край на гласуването. С 23 на 3 прието. 94 за. Против. Въздържали се. Прието. 95 за. Против. Въздържали се. Прието. 98 за. Против. Въздържали се. Прието. 99 за. Против. Въздържали се. Прието. 100 за против, въздържали се, отхвърлено. 10 за, против, въздържали се, прието. Осно изменение и 101 за, против, въздържали се, прието. 102 за, против, въздържали се, отхвърлено. 103 за, против, въздържали се, отхвърлено. 104 за, против, въздържали се отхвърлено, 105 за, против, въздържали се отхвърлено, 106 за, против, въздържали се отхвърлено, 107 за, против, отхвърлено, 108 за, против, въздържали се отхвърлено, 109 за, против, въздържали се отхвърлено, 110 за, против, въздържали се отхвърлено, 111 за, против, въздържали се. Прието 112 за, против, въздържали се. Отхвърлено 113 за, против, въздържали се. Отхвърлено 114 за, против, въздържали се. Отхвърлено 115 за, против, въздържали се. Отхвърлено 116 за, против, въздържали се. Отхвърлено 117 за, против, въздържали се, прието. 118 за, против, въздържали се, отхвърлено. 119 за, против, въздържали се, отхвърлено. 120 за, против, въздържали се, прието. 121 за, против, въздържали се, прието. 122 за, против, въздържали се, отхвърлено. 123 за, против, въздържали се, прието. 124 за, против, въздържали се, прието. 125 за, против, въздържали се, прието. 126 за, против, въздържали се, прието. 127 за, против, въздържали се, прието. 128 за, против, въздържали се, прието. 129 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 130 за, против, въздържали се, прието. 131 за, против, въздържали се, прието. 132 за, против, въздържали се, прието. 133 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. 16 за, против, въздържали се, прието. 17 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. 23-то за на две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърлено. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 24 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се. Проверка. Проверка на компромис 8. Geschlossen. Mit 15 zu 11 Stimmen angenommen. Прието. 29 за, против, въздържали се, отхвърлено. 30 за, против, въздържали се, прието. Четвърто за, против, въздържали се, прието. 31 за, против, въздържали се, прието. 32 за, против, въздържали се, прието. 33 за, против, въздържали се, прието. 34 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 41 за, против, въздържали се,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 въздържали се, прието. 47 за, против, въздържали се, отхвърлено. 48 за, против, въздържали се, прието. 49 за, против, въздържали се, прието. 50 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 11 за, против, въздържали се, отхвърлено. Шесто за, против, въздържали се, прието. Да проверим, добре. Ja, das sieht jetzt, wo ich die vielen roten Lämpchen sehe, sieht das so aus, ja. Майче отхвърлено. Да. Отхвърлено е. 51. За, против, въздържали се. Също не знам. Нека проверим. Проверка на 51. 51. 51. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Не беше ясно, никак не беше ясно. 52. За, против, въздържали се. Отхвърлено. 53 за против, въздържали се, прието. 54 за, против, въздържали се, прието. 56 за, против, въздържали се, прието. 57 за, против, въздържали се, прието. 58 за, против, въздържали се, прието. 59 за, против, въздържали се, прието. 60 за, против, въздържали се, отхвърлено. 61 за, против, въздържали се, отхвърлено. 62 за, против, въздържали се, отхвърлено. 63 за, против, въздържали се, прието. 64 за, против, въздържали се, отхвърлено. 65 за, против, Отхвърлено. Гласуваме крайния текст, моля. Und geschlossen. Край на гласуването. С 25 на 1 на 1. С голямо мнозинство. Текстът е прият. Поздравление за докладчика. Чудесно. Справихме се с гласуването днес. Благодаря ви. Работихте много концентрирано. Благодаря ви. Und wir machen auch sofort weiter. Но веднага продължаваме. И продължаваме с точка 10. Това е един доклад за креативна Европа. Докладчицата е Силвия Коста. Крайният срок за изменение е 29 ноември, 15 часа. Гласуване в нашата комисия е на 20 февруари следващата година. А сега моля Силвия да ни въведе в доклада.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 ma mettendo anche sulla base delle esperienze fatte in questo anno, ne abbiamo discusso anche prima, ehm, mettendo più in evidenza... За което говорихме, ние също подчертахме е, чувството на принадлежност, което културата дава на гражданите. По, отношение целите, аз споделям е, избор на комисията да въведе силова екселенс, но мисля, че е необходимо това нещо да бъде по-дебело подчертано, т.е. да може да се властите, които решават тези въпроси, да, да отделят пари за операциите, които се провеждат. За това внесохме с други колеги ако изменения и в, другите, и в другите програми, за да може това да бъде признато. Култура и медии Това са хоризонтални, специфични е, дейности. Много сега програмата е много по-добре структурирана. Важно е, че бяха прияти някои от нашите искани и че да има една линия, която е отделена за музика. Темата на инновационните проекти в културната област, да има по-голямо, да бъде отделено по-голямо внимание на разпространението на книги, не само преводите, но също беше предвидено три критерии. На висока стойност на култура отражението и е, качеството и ефикасността. В е, областта на сътрудничество подновихме някои аспекти. Обърнахме внимание на някои проекти по-малки и адаптирахме е, финансирането към тях, към някои микропроекти, както медиите има развитие, не е революция някаква, но в аудиовизуалните средства въведохме едно позоваване на видовите, на които трябва да дадем приоритет. Примерно фикшн, документалните, детските филми и така нататък. Включихме също и видеоигри, за да може да се повиши качеството, да имаме една европейска стойност. А освен това, бих искала, с, когато се говори за производители или дистрибутори, независими, това е един критерий, който взехме под внимание, за да избегнем нереалната конкуренция с други. Последната точка, транссекторните въпроси, това е всъщност една връзка между различни сектори и дисциплини и с по-голямо внимание на темата на плурализма и качествената журналистика. Мисля, че е важно че да приключа с това. М също и да почертая темата за това, че отдадем по-голямо внимание на международните а, на Креати Урмундус. Беше крит качествените, количествените критерии, които трябва да бъдат разгледани в логиката, които да се бъдат насочени към качеството на културата. И накрая бяхме гласували е, становището в инвест, за Investiю, за това говорихме. Това е на интересна програма, защото ще бъде голям макрофонд от 15 милиарда, които ще събере 15 инструмента, включително и Европа Креатива. Но имахме някои притеснения, които решихме и записахме всички приоритети, критерии, всичките условия, които гарантирахме на културните оператори и като говорим с докладчика от економическата комисия, смятаме, че така трябва да включим инвестиции, които да определят финансовите условия но ние сме тези, които трябва да определим целите и критериите и да не загубим това, което е получил добър резултат. Иначе мога да отговоря на въпроси. Благодаря, Силвия. Сега думата има докладчиците в сянка. Започваме с Сабине, която ще представи доктор Вента. Да, ще го представя. Ще го заместя. Ще прочета последния, последните думи на Богдан в парламента, за парламента, тъй като той вече е кмет в своя роден град. Най-важното, разбира се, е отвояването на бюджета, нещо, което ние приветстваме. Съгласен съм също така относно повече подробности по отношение на практическото изпълнение и допълняемостта и синергията между различните програми на ЕСЕ, особено Инвест ЕСЕ Целта на това предложение е да се съхранят средствата за сектора култура. А, има прехвърляне на средства към Инвест EU по силата на този регламент. Съгласен съм с новата структура и въвеждането на хоризонтални секторни конкретни действия – и по-конкретно новите хоризонтални движения за мобилност на творческите професии. Подготвителните мерки, според нас, подсилват идеята за мобилност и това трябва да бъде отразено в доклада внасяме и ключови изменения за укрепване на тези действия, но има някои елементи в този доклад, които пораждат загриженост. СНП винаги е подкрепил а, подкрепата за а, творческия сектор и подкрепяме и идеята за засилване на диалога между творческите организации и тези, които разработват политиките. Засилване на обмена с заинтересованите страни в новия проект от доклад предвиждаме целев... средства за целева обсерватория на културния сектор, но това ще доведе до допълнителни разходи при ограничения бюджет и подробностите относно структурирането на този орган не са ясни вече съществуващите органи и организации би трябвало да се включат. Може би комисията ще ни даде някаква представа как точно ще стане това, за да можем да измерваме по-добре политиките, количествено и качествено в областта на културата. Структурата на програмата е другия въпрос, който ме притеснява. Трябва да се придържаме към предложението на комисията да съхраним сегашната структура с а, културата и а, транссекторните политики и да се придържаме към положителния опит по сегашната програма. В измен 34 се включва части от аудиовизуалните проекти. Опасявам се, че поради бюджетни и административни ограничения ние всъщност е, ще имаме две различни генерални дирекции, което ще осложни нещата. И последния коментар е за малките проекти. Имам известни съмнения по отношение на и 61 за максималното покритие до 80% от разходите, така както е записано в предложението. И поканите за участие трябва да включват и по-малки проекти с по-висока степен на съфинансиране. Най-общо казано, ние сме за това да има повече малки проекти и трябва да гарантираме наличието на баланс и гъвкавост в политиката, която да обхваща всички проекти. ЕНП ще внесе изменения и очакваме с нетърпение сътрудничеството и ползотворната работа по-нататък с докладчика. Благодаря. Благодаря, Сабина. А сега господин Яконара има думата. Мучебеска Un um, cumul де буне интенции. Да, се установих, че има добри намерения. Ние сътрудничихме добре с госпожа Силвия Коста и смятам да продължим в този дух. Но бих искал да направя една малка забележка, едно предложение. Тези инвестиции, говори се пак за инвестиции в културата, те се изразяват с цифри, конкретни – и е, проблема, който може да възникне е, че очаквания резултат да бъде оценен с цифри, но това е грешка, грешен подход, защото инвестициите в културата не са рентабилни. Те произвеждат цифри, но е, те произвеждат също и бъдеще. И за мен е, това е един менталитет, който е много важен. Това е едно схващане, което в известен смисъл трябва да бъде разпространено във всички европейски политики. Така че аз се надявам за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Госпожа Трепа. Благодаря на Силвия, на другите докачици в Сянка. Искам да започна с общ коментар. Новата програма за творческа Европа е от изключително значение. Трябва ясно да посочим на клиентите и в съвета, и в парламента, че културата, междукултурния диалог и многообразието са сърцето на Европа. Така че трябва да положим максимални усилия а, тази програма да заеме своето място и в политиката. Преди това, което беше казано, ние трябва да съчетаем тази програма с другите части на политиката да поставим ударението върху творческия сектор. Силвия много по-добре го каза. Става дума за култура и вътрешните ни взаимоотношения да стане ясно защо културата и културното многообразие са толкова важни, за да разберем какво представлява Европейския съюз. Един от големите а, плакати всъщност гласеше, че трябва да има равноправно третиране. И това е свързано с върховенството на закона и многообразието, защото културата добавя нещо към всичко това за да живеем добре, е, трябва това да става възоснова на върховенството на закона. Битката ще бъде много трудна, когато започне, дори тази вечер, по линия на многогодишната финансова рамка. Е, много трудно беше да постигнем това по линия и на инструмента за гъвкавост. Но това не значи, че не трябва да бъдем амбициозни, защото ако не сме амбициозни, всичките ни желания, свързани с медиите, културата, образованието, ще бъдат застрашени. Затова, според мен, това, което трябва да направим ние, е да отправим едно общо послание за значението на културата, творческия сектор въобще. Съгласна съм с всичко, което бе казано за културата, между секторното сътрудничество, това следва да бъде съхранено, няма да го повтарям. Така че добре е да продължим да работим, да надграждаме на това, което сме постигнали и споделям същото време и виждането, че трябва много ясно да очертаем различните сектори и разбира се, трябва да наблягаме на това върху музикалния сектор, защото музиката влияе на емоциите на хората и следва да направим много повече за музикалния сектор. Няма никакво съмнение, че това ще е положително не само за Европа, но и отвъд и трябва да вложим повече средства. Не ми се иска да повтарям вече казаното за значението на цялата тази област за политическите ни интереси. Това е очевидно. Има и големи рискове в момента, пред които сме изправени. А по въпроса за малките проекти ще, ще кажа следното. Ясно е, че трябва да има съчетание. Има други колеги, които наблягат на мащабните проекти а ние трябва да се опитаме да стигнем до младите актьори, актриси и въобще младите хора и да поставим ударението върху а, малките проекти, защото те са важни за многообразието в Европа. И би трябвало в новата програма това изрично да бъде посочено. Аз не искам да имаме тази обсерватория. Можем да използваме съществуващите институции. И Следователно ще се съсредоточа в своите изменения по всички точки, които изложих до тук. Смятам, освен това, че е важно да подкрепим междукултурния диалог, но встъпил върху върховенството на закона. Предвид политическата ситуация днес, когато говорим за култура, винаги е много важно ясно да кажем, че е, културата е, се вписва в демократичните процеси. И програмата за творческа Европа трябва да изведе на преден план културата и потенциала на културата, но това трябва да е на базата на демократичните разбирания. Благодаря. Благодаря, господин Адинов. Госпожа. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, проблема е изключително важен, най-вече стратегически, защото това е една от възможностите да под... подкрепата, която Европейския съюз отдава на творците в Европа. Става дума за един конкретен инструмент за подкрепа за всички тези малките и средни предприятия, които от тази категория, които днес трябва да се справят с различни пречки и предизвикателства, както, например, една ужасна конкуренция от страната на големите мултинационални компании. Светлината на което културните и творчески сектори и малките микро и средни предприятия са предвидени в тази програма. Елементите, които ще представя, са по-скоро предложение за подобряване на тази програма. Най-вече да се помогне на хората на изкуството и тези, които работят в културния сектор изобщо. Първият спектър трябва да бъде подобрен, касае бюджета. Искам да го кажа съвсем ясно не е вярно, както казваше бившия министр на а, Италия, на културата, че културата не се яде. Не е така. Културата, разбира се, има положително въздействие върху гражданите, но също така може и по, да помогне много за економическия просперитет. Затова трябва програмата да бъде подкрепена с съответните фондове, за да се постигнат целите. Иначе е, ще няма да се постигнат целите, но мисля също и да се, добав, да се осигури по-голяма подкрепа за микропредприятията, не само за малките и средни предприятия, които са двигатели на, в тази област в Европа. Необходимо е също и разумно е да се предвиди специална помощ за тези предприятия, които са в зони, които са е, пострадали от е, бедствия. Е, и често тези хора са изост... биват изоставени и трябва да се справят с много сериозни проблеми, свързани с економическия баланс на териториите. Трябва да се предложат особени форми на помощ. Това е една форма на солидарност, която ние трябва да приложим, за да не забравяме а, тези лица. На трето място е необходимо да се предвиди специфична дейност за достъп до а, творбите, колкото може по-широко за широката публика. Става дума за един много важен аспект, за да се направи ефикасно правото на не дискриминиране на някои лица, които, както е записано в Хартата на европейските права. Важно е да се стимулират проекти, които да могат да също да, да се работи в областта на, на цифровизацията на нашето на нашето културно наследство. И накрая трябва да се предвидят нови формати, мултимедиа ми, е, да се създадат нови форми, както Netflix, е, като се използват творческите стандарти, които се предлагат в нашия конец, И творческа Европа трябва да бъде много по-достъпна. Vielen herzlichen Dank. Frau Bild, bitte. Благодаря, госпожо председател. Госпожи, Благодаря, госпожо докладчик. Аз разбира се съм за творческа Европа, особено за медийния сектор защото подкрепата на съвместното производство на киното съществуват всички малки градове и те са много важни. Освен това, относно разобразяването на програмата под форма на някои дейности, които са предприяти в транссекторния бранш, аз мисля тук за тези 2 милиона евро, които са отпуснати 2016 за проекти в помощ на някои бежанци, без обаче да се предвижда културното разнообразие, което е засилено чрез театрални пиеси, свързани с живота на тези бежанци. Искам да цитирам няколко представления в YouTube, които показват това. От една страна не може да плачем за един слаб бюджет, а от друга страна да отваряме програмата безкрайно. Доклад, е, годишният доклад за през 2017 година изреждаше различни дейности, които се предприемат с целта да се подкрепят по-слабите е, звена. Е, в Тунис, например, имаше едно на откриване, на конференция в Киев и приемане на делегации от Тунис, Армения и от Косово. Това са различни дейности, които са различащи за присъстващите, но може ли да се постави тяхна, под съмнение тяхната, тяхната съществуване поради фи, по финансови причини? И е, сега, когато е, приемаме с широко отворени обятия Косово, а имаме е, много по-големи възможности за по-ефикасни програми. И това нещо ще го предложа под форма на изменения. Благодаря. Благодаря. Господин Хешотис. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η εισηγήτριά μας, η κυρία Μίχη. Благодаря, госпожо председател. Нашия доклад Госпожа, докладчик госпожа Михелц ме помоли да заменя, изпрати писмено своите забележки. Бихме искали да благодарим на Силвия Коста най-напред. Всичко ли е вред? Два са всъщност бележките на госпожа Микелс. Тя благодари на госпожа Силвия Коста, която представи своите много интересни и важни предложения във връзка с творческа Европа. Пет забележки. Ние високо ценим предложението да се удвои бюджета и да минем на 2,8 милиарда евро – за своето разпределение по, да бъде така, както е предвидено в програмата. На второ място, приветстваме предложението на комисията относно журналистиката в точка 12 от преамбюла. За съжаление, тези дейности са абсолютно необходими. Но трето място при, приветстваме създаването на независима Европейска обсерватория в области на културата и творчеството. На четвърто място имаме проблем с е, известна формулировка, но може би да става дума само за езиков проблем. Изразът културен и творчески сектор е нещо много важно за нас. Независимо от това, в ам, немския текст културния и творчески сектор е заменен с едно изменение от докладчика – така че вече се говори непрекъснато за творческа и така нататък промишленост. И тук откриваме а, това е и, и този израз в няколко изменения. Така че за нас това е проблем. Питаме се дали сектора, термина сектор е заменен с термина промишленост, индустрия, защото за нас сектор е много по-обширно отколкото индустрия или промишленост, защото той позволява да бъдат включени също обществените услуги и творчеството. И накрая за нас творческа Европа трябва да гарантира достъп до цифрови, цифровите е, средства, както и до организациите с идеална цел. Затова смятаме, че трябва да се доближим повече до конвенцията на ЮНЕСКО относно двойствения характер на индустрията, промишлеността. Ако става дума само за един езиков проблем, може да го приемем и да го коригираме. Но ако става дума за нещо, което отива по-далеч, което е по-дълбоко, трябва също да се помисли как да бъде решен въпрос. Благодаря. Ще видим дали това е проблем при превода, който е възникнал. Äh, Измененията на Силвия проектът е на немски. Вероятно, вероятно става дума за езикова грешка. Давам думата на комисията. Извинявайте. Трябва да изчакате малко. Имаме още един колега. Искам само да кажа нещо за Косово имаше някои доста неприятни коментари за Косово по време на парламентарно заседание. Делегацията за връзки с Косово ми позволи да се срещна и да стана съпричастна на, на невероятни културни събития. Посетих музея в Прищина там имаше прекрасна изложба на британския художник Трейсън Пери. Така че струва ми се, че навлизаме в една опасна територия на хомофобията. Те са европейци, те си сътрудничат с нас по много начини. Ръководителят Всъщност, този, който отговаря за културния отдел в Прищина е беженец от войната. Тя беше в Манчестър, в моя роден град и понеже е била пострадала много, всъщност хирурзите успяха отново да я възстановят за живот. Тя е, се чувства британка и европейка – така че искам нещата да бъдат казани ясно. Говорим за нашите съседи и трябва да използваме език, който да е показателен за нашето гостоприемство. Благодаря. Но сега, поради факта, че програмата е структурирана както е структурирана. Имаме двама представителя или по-скоро две представителки на комисията. Започваме с Барбара Кеслер. Имаш думата, Барбара. Благодаря. Благодаря и на госпожа Коста за доброто сътрудничество. Естествено, и от наша страна ние смятаме, че работихме много конструктивно по подобрението на предложението на комисията. В такъв смисъл благодаря и от името на генералната ни дирекция за всички коментари и вдъхновения на колегите депутати. Вероятно ще ги видим в крайната им форма следващата седмица. Може би да отговоря на някои от вашите коментари. Благодаря най-напред за подкрепата за сек... секторния ни подход в областта на културата. Това много ни радва, че го подкрепяте. Повечето от колегите, от депутатите които са тук, но и тези, които не са тук, както наскоро станалият кмет, депутат, подкрепят този подход и смятат, че той е удачен и добър. Ние естествено разбираме, че разделянето на бюджета между отделните дейности е нещо, което може да се случи едва когато знаем с колко пари разполагаме но по принцип се радваме, че сте съгласни с нас по хоризонталния подход за хоризонталните проекти. Както каза и госпожа Коста, в областта, например, на книгоиздаването, естествено, също сме отправили поглед и към театъра – защото театърът не е специален сектор, така както е представен в нашето предложение. Затова смятам, че изобразителните изкуства трябва да се, за тях да се развие един пилотен проект, за да може да има равнопоставеност между отделните културни области. Благодаря и за вашата подкрепа са областта международно сътрудничество. Естествено, номинациите ще ги разгледаме в подробности. Благодаря ви за тях. Благодаря и на още един колега депутат, който се застъпва за междукултурния депутат, а, извинявайте, диалог. Програмата Креативна Европа започва да придобива форма и виждаме, че нашите съседи от Средиземноморието трябва да бъдат въвлечени балканските държави в следващата, през следващата година ще бъдат привлечени в нашето сътрудничество още по-тясно. Това е от огромно значение за нас и се радваме, че имаме подкрепата на парламента за повече бюджет. Това естествено е разумно Наистина инвестицията в културата ще придвижи Европа напред. Това не са просто загубени пари. Искам да се спре на няколко момента. Лусия сигурно ще ме допълни. Госпожа Коста предлага да създадем една обсерватория. И някои от нейните колеги казаха, че подкрепят или пък, че са скептични към това предложение. Ние сме заинтересовани да имаме стабилни индикатори за оценката на програмите ни. Това се отнася и за оценката на отделните проекти. Има впечатлението обаче, че парламентът има нужда от добри индикатори, по които да съдим дали програмата се движи в правилната посока и дали постигаме поставените си цели. Искаме в това отношение да използваме различни модели. Има, например, едно предложение на професор Луиджи Сако – който ни препраща към един пилотен проект в Матара. Това става дума за събиране на данни от отворени източници. Вие споделяте опита си от проекти с JC и други институции. А, моята идея е специално за културната област да потърсим възможности за събиране на повече данни. Лусия ще каже повече за събирането на данни, особено в областта на аудиовизуалните услуги. Благодаря. Лусия има думата. Uh, thank you. Thank you Благодаря ви много. Ще бъда кратка. Искам да ви благодаря още веднъж за този доклад, доклад за обратната връзка, за това, че работим ръка за ръка с парламента и съвета. Тази програма е много важна, така че благодаря за предложението за бюджета по тази програма. По отношение на медиите, госпожа Коста се изказа изключително ясно, че това е еволюция, на революция. И тя се спря необходимостта от допълнителна изгода – Разбира се, ние вече работим и по линия на жанровото многообразие, доколкото е възможно, документални филми, анимационни и много други формати са включено и включително и реалност по отношение на данните. Разпространителите са в центъра на тази дейност, така че бихме искали в бъдеще да оказваме подкрепа. Интернационализацията на програмите също е много важна, но много по-ясни трябва да бъдат условията и ще има една ясна връзка между задълженията, които са предвидени по директивата за услугите и създаването на творческа Европа и дейностите, които са свързани с това. Така че ще има една по-голяма яснота за взаимообвързаността. Бяха направени коментари за журналистиката. Това е дейност, част от междусекторните проекти, които да подпомагат качествената журналистика и въобще медиите, особено с ударение върху фалшивите новини и стратегиите във връзка с това по обсерваторията, ще кажа, че споделяме целта на парламента за укрепване на събирането на данните и статистическите данни по отношение на културните политики. И ние смятаме, че Творческа Европа има своето място. Бихме искали да укрепим сътрудничеството между отделните структури, особено обсерваторията за аудиовизуалния сектор – тъй като те представят доста ценни данни. Бихме искали да разширим правомощията на обсерваторията. бе решено да се запази обаче обхвата, приложното поле, както беше договорено със съвета на Европа. Ние смятаме, че инвест EU ще бъде полезно за малките оператори. Това може да стане и по линия на социалните програми от социалната част на InvestEU, но трябва да използваме пълноценно този инструмент. Благодаря ви. Благодаря ви най-сърдечно. Лусия. Сега Силвия има думата. Благодаря за, благодаря за коментарите и изискванията за разяснение, които мога да дам. Най-напред колегата Ферая. И съм сигурна, че това, което искам да кажа по два въпроса. Първото изяснение въпроса за обсерваторията в различни предложения. Трябва да ви кажа, че като докладчик още в предишната програма възниква изискването да план, творчески план стана дума за се идентифицират някои елементи, които на международен мащаб. След това казахме, че ще видим дали ще има делегирани актове. Но междувременно всички оператори смятат, че не е адекватно на критериите за оценка, които се използват не е възможно в светлината на целия този дебат, който протече цяла година, и относно удържението на културата. Видяхте в член 9, 9 искам да отговоря на Сабина най-вече, се говори за нова действителност. Не се говори за нова действителност, а всъщност става дума да се подкрепи една съществуваща действителност – Тоест има един център за научни изследователи, който, който и, и съществува, но не е логика да има в всичко в едно единствено предложение, а в една мрежа. Е, така че това е една перспектива, която това не е някаква структура, това е по-скоро да имаме едно като мрежа. Е, това е смисъла. А после вече ще видим различните начини, как ще стане, изисквания. Втори въпрос. Вие видяхте, що се отнася. Отговарям тук на колегата Труфел. Ние сме притеснени от факта, че InvestEU може да анулира спецификата и всичко това, което бяхме задействали с предишния регламент. Ето защо искаме да се бъдат задължителни принцип, принципите на Инвест ИО, както става дума за допълване с други програми. Говореше се за Еразъм, за Европейския социален фонд, с структурни фондове и така нататък. Всичко това нещо трябва е много по-задължително. На третия въпрос искам да изясна. Малките, е, частта култура, въпросът за малките проекти, това, което беше подчертано и от колегата Трупел, и от, от Сабина Ферайн, не се, няма намерение да се създават някакви отделни а, а, такива проекти. Става дума за тези, които малки проекти да, а, да кои, в областта на културата, да се създаде кофинансиране в баланса за малки. Иначе няма да може на пазара да се появи това. Така че това е много важна тема, която се очаква от операторите. И друго нещо, специфична платформа за стейкхолдерите, за участниците в културната сфера, за да могат да следят този културен диалог между страните. Искам да припомня, че всъщност се очаква делегирани актове. Има нужда да има баланс между работата на законодателите. Един отговор, друг отговор, този, който се интересуваха, въпроса за сектора. Може би е проблем с превода. Тук става дума за творчески и а, творчески сектори. А, тук не, не става дума само за предприятията, които работят там. Така че всичко е нещо, явно проблем с превода. И другия въпрос, темата за подкрепата на качествената журналистика, за подготовката на младите журналисти. А, важно е също да се говори за участието на, на жените, тяхната дейност като професионалисти, нещо във връзка с мрежите, което е важно. Мисля, че трябва да говорим на темата на съотношението между вътрешно международното из, из, измерение и новата културна стратегия и е, творческа Европа трябва да има взаимодействие е, и международно сътрудничество с други сектори. Ние поискахме и двустранни споразумения с Европа и на Европа с други страни, тъй като твърде малко са тези, които участват. Но държа да кажа също в отговор на колегата Динорфи и на колегата Трупел, Има много изменения, които са внесени, които касаят значението на културата в рамките на европейския проект, свободата на израза и на творчеството, но също така да се свържи творческа Европа с директивата за аудиовизуалните средства, защото смятаме, че това е един друг инструмент, който може да помогне на творческото производство и Подчертахме новия план на базата, на който ще трябва да участват заинтересованите в програмата. Благодаря много на всички колеги. Очаквам да видя измененията, които ще предложат. Благодаря и на комисията и на двете дирекции за работата, която са извършили и се надявам, че ще може да разчитаме на много по-творческа дейност и по-градивна дейност. Благодаря на секретарията и моите асистенти за подкрепата. Благодаря, Силвия. 29 ноември, 15 часа, крайния срок за измененията. И желая на Силвия и на нейните докладчици в Сянка успех и приятна работа по програмата. Ако и бюджетът е благосклонен, всичко ще е наред. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е представяне на доклад от страна на Комисията за Европеана. Следващи стъпки. Тук става дума за доклада на Европейската комисия и за оценката на Европеана – и по-нататъчното третиране на базата на едно независимо проучване. В това проучване са събрани оценки за Европеана и съдържа евентуални указания за бъдещото развитие на програмата. Знаете, че развитието на Европеана е подкрепено от нашата комисия. Това е програма, която съществува вече от 10 години – този доклад за нас е много важен. Приветствам госпожа Мире Ана, ръководителка на междудисциплинарния отдел за дигитални технологии. Добре дошли! Имате думата за 10 минути. Uh, so благодаря, господин председателю. Аз съм Йохана Швирингер ладък и тук бих искала да ви представя оценката на Комисията за Европеана. Днес споменахме колко е важна културата, културното съдържание и наследство и многообразие. Това е дискусия, която проведахме и по време на предходното заседание. В същото време ви благодаря за гласуването на доклада по образованието, защото като част от моите правомощия аз отговарям и за цифровизацията в образованието и преобразуването на училищата в светлината на цифровизацията. Така че искам да ви благодаря за подкрепата по отношение на свързаността, нуждата от оборудване и подкрепата за инициативата за електронната карта, за което също така отговаря и моята генерална дирекция. И така, съвсем на време идва представянето на този доклад пред парламента. Точно преди 10 години в днешния ден бе даден ход на Европяна от шестимата държавни ръководители на държавите членки. Това е една платформа, която осигурява достъп до цифровизираното наследство с над 50 милиона обекти от над 5000 институции. Тук става дума за най-различни колекции. Подкрепа имаме от една много жива мрежа и система на национални институции и субекти по линия на програмата за свързване на Европа също се работи в тази посока. Съвсем на време дойде тази а, инициатива. Имаше моба отправена от съвета да се проследи каква е съдбата на Европеана и дали финансирането е устойчиво. Също така хвърля се и поглед към бъдещето и комисията обеща и съобщение за новия европейски дневен ред за културата. Следващата многогодишна финансова рамка би трябвало да отрази силните и слабите страни на Европеана. Затова този доклад има двояка цел. Обзор на миналото и постигнатото и гледане в бъдещето. Тоест, какви амбиции имаме ние за едните години. Важно е да се посочи приложното поле, което в основата на Европяна, което включва и цифровизацията. В същото време правим преглед на адекватността и жизнеспособността на Европеана. Оценката бе извършена съобразно регламента, насоките на Европейската комисия, които са обхватни. По време на процеса на оценка, разбира се, ние бяхме подкрепени от едно независимо изследване, възложено на външен изпълнител. Имахме и а, група от пет, петима независими експерти с най-различна подготовка в областта на културното наследство. Генералните дирекции на комисията се включиха в това, това усилие. Самият доклад съдържа констатациите на комисията т.е. оценка плюс визия. Имаме и подкрепящи документи, съдържащи факти. Тази оценка разчиташе и на обществено допитване. Имахме над 200 отговора в хода на тези консултации. Това ни даде много информация и много емоция. Наистина много от тях бяха интересни. Какви са изводите от тази инициатива и критериите? Има силни страни, но има и слабости, по които трябва да работим. Най-важната сила на Европиана е, че това е единствена инициатива от рода си, и че е единствената платформа, която обединява на едно място културното наследство от 28-те държави членки. Над 60 милиона обекти има, които са събрани. Освен това, ни придава единство на културния ни облак. А, кампанията за миграцията, кампанията за жените в науката са само през едните месеци, която ще приключи през март, са само някои от елементите. Това изискваше сътрудничество не само между институциите, но и провеждането на доста а, инициативи, общи стандари, водещи практики, бяха приложени. И де-факто се централизира културното наследство благодарение на модема за данни. Това са действително много важни фактори, за да може културното наследство да е а, достъпно и полезно. Имаме и Европейска мрежа, асоциация, мрежова асоциация за изграждане на капацитет и има национални стратегии за достъпа до културното наследство. Кои бяха предизвикателствата? С този доклад се опитваме да направим една обективна оценка, да видим в какво сме силни и в какво не. Всъщност целта е обективна преценка на предизвикателствата. Те са няколко на брой. Първо, Европеана има прекалено широка целева аудитория – а в основата е културното наследство и заинтересованите лица в тази област. На второ място има много метаданни но въпросът с качеството стои отворен. Много заложихме на количеството, а трябва да положим огромни усилия за повишаване на качеството и обогатяване на вида информация. И най-накрая, всъщност, не, не съм стигнала още до края, но въпросът е за лесния достъп до информацията. Много усилия са необходими материала да е лесно достъпен, включително резултатите от изследванията и а, многообразието в използването на езиците. Така че съдържанието трябва да е достъпно на много езици. Инфраструктурата остава въпрос, обединяването на данните, комасацията им е, е друго предизвикателство. И най-накрая липсата на информация за инициативата. Институциите, които работят в областта на културата, са наясно с инициативата, но не и обикновените граждани. Съвсем накратко, това са темите, по които ще работим в близко бъдеще. Както казах вече, този доклад полага основите и на нашите амбиции за следващата многогодишна рамка. Това са стълбовете, чрез които ще укрепим инициативата. На първо място Европеана трябва да обслужва на първо място институциите в културната област, за да могат те да направят прехода към цифровата ера и да се преобразят. И Европеана може да им даде така, тази възможност. На второ място, предвид предизвикателствата, които споменах, ние трябва да укрепим технически тази платформа. Трябва да преодолеем проблемите с лесното намиране на съдържанието и Европяна наистина да поеме своята отговорност за доусъвършенстването на платформата. Доста говорим за съдържанието в културната комисия, но а, това е а, въпрос, с който следва да се заемат и културните институции, но ние трябва да им предоставим инструментариума за това, за да могат те да създават интерактивни, привлекателни продукти, за да осигурят съпричастност. И най-накрая е нужно действително да пристъпим към стандартизация, внедряване на водещите практики, защото културните институции не винаги са наясно с възможностите, които предлага цифровата ера. Европяна ще а, даде тази ясна насока, за да могат културните институции да се възползват. Ще продължим да финансираме Европиана чрез програмата за цифрова Европа. И благодаря за измененията във връзка с Европиана. Работата на Европиана ще бъде подкрепена чрез мрежата на центрове за а, върхови постижения, за компетенции, за да се а, мултиплицират добрите практики между културните институции. И с, това може да стане и чрез а, Хоризонт, програмата Хоризонт заключение само ще кажа, че правителствата би трябвало да имат по-голяма съгласуваност с дейността си с това, което прави комисията и ви благодаря за вниманието. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für... Благодаря ви. Наистина много прегледен доклад който дава много насоки, какво да очакваме в бъдеще, какво да подобрим, какво да направим, върху какво да се съсредоточим. Не се говори толкова за количеството, а по-скоро за качеството, за достъпа до данни. Благодаря ви за това. Сабина Ферхайм има думата. От моя страна и от името на НП, благодаря ви за прегледа на този доклад. Виждаме задачите на Европеана. Винаги сме преценявали, че това е много важен инструмент. Но когато видя под предизвикателства липса на инициатива, питам се, защо не успяваме Европеана да бъде популяризирана в определени институции и училища и да бъде използван проекта в образователните институции. Това е много силен инструмент. Когато човек обаче попита в училищата, познавате ли Европеана, не, даже и учителите по изкуство не я познават. Може да имаме чудесни проекти и да ги финансираме, но ако не достигнем до хората с тях, много жалко. Защото наистина смятам, това е чудесен проект. Вторият ми въпрос. Какви са средносрочните финансови рамки? Ще може ли да запазим финансирането в същите структури или има допълнителни предизвикателства? Хелга има думата. Благодаря и от моя страна. Това беше наистина интересна реч. Искам да продължа въпроса на Сабине. Ето имаме годишни на 10 години от съществуването на Европеана. Защо няма достатъчно знание за проекта? Защо малко хора знаят за него? Може би защото има малко частни актьори, но когато имаме такава инициатива, това е повече от инициатива, може да очакваме по-голям интерес и би трябвало да поощрим разпространението на един такъв проект. Какви са вашите идеи тук? Да, качеството на данните, достъпа, това винаги е важен въпрос. Вие говорите за липсата на добри филтри. Говорих с младежи на 13-14 годишна възраст. Те много се интересуват от филтрите за аплоудване на съдържание. В този смисъл тези филтри наистина са важни, за да може да се разбере къде може да има информация, която да се използва от културните институции – Въпросът ми е какво правите за въвеждането на такива съвършени или по-съвършени филтри? Как, как, как смятате да ги въведете? Какво правите в тази област? Силвия Коста. Ние сме големи привърженици на Европеана и малко сме разочаровани, защото има чудесна възможност, трябва да го кажем – но малко като че ли влезе в задънелица през годините. Но тези, които следват Европа, разказват невероятни неща, които се правят. Но мисля, че е добре да пренасочите, т.е. да за... Вашата да се насочат нещата към а, общностите. По, обясни какво означава по-добре. Освен това беше много интересна тази мрежа за консултанти, но Европеана има също и териториални референти. Може да си представим някакъв вид а, мрежа с а, европейски субекти, които да могат да влязат в мрежа и да бъдат идентифицирани като е, субекти, които участват в голямото семейство на Европеана на териториално равнище. Второто, виждам, че в, е, в фондовете за финансиране ще бъдат Digital U и Horizon. Това са специфични е, дейности, които се адресират към университетите. И последното нещо, в консултацията видях, че субектите, които се обърнаха към вас като организации, са 30-388. Как, кои са, пред, кои са по-важните от тях? И има някои... Консултацията трябва да бъде изяснена в рамките на тази мрежа. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Schwinninger. Благодаря, госпожо Швенингер. Имате възможност за отговор. На въпроса защо Европеана не е популярна в училищата. Зависи от страната. Европеана работи във Франция, например – с училища. Училищата ползват Европеана като източник. Но когато няма качество, трудно е да се заинтересуват училищата. Това е затворен кръг. Но ние се опитваме, опитваме се да популяризираме Европеана за финансирането. Европейна се финансира в момента чрез две схеми. Най-напред това са грантове, безвъзместни средства. Това създаде голям проблем с съфинансирането, защото държавите членки не поемат съфинансирането. А миналата година променихме механизма за а, посока на публичните поръчки. Тоест става дума тук за смесица, за един микс между публични поръчки и грантове. И предполагам, че този микс ще се запази и през следващата МФР. Това за нас е най-безопасното, най-безопасният начин за финансиране. Защо няма знание за Европеана? Въпрос на госпожа Трюпел. Има много причини. Е, пак се виси от страната. В някои случаи хората познават Европеана, в други не. Така че да кажа защо не се познават много е трудно. Може би защото Европеана се занимаваше в повечето случаи с институциите и по-малко се обръщаше внимание на гражданите. Но през следващите години искаме именно да наваксаме, да увеличим чувството на принадлежност чрез Европеана. Филтрите. Когато отидете в... на определени портали, културни портали, трябва да може да филтрирате резултатите – Например, ако търсите експреси... импресионисти, трябва да може да кажете какви движения, какви форми, какви штрихи търсите. Ние очакваме такъв механизъм на всяка платформа, а с такъв механизъм Европеана не разполага, така че ние работим над това. Тоест имаме съдържание, но разкриването, откриването му е трудно. А, има голямо съдържание, хората просто трябва да сърфират, за да го открият. На госпожа Коста. Финансирането. Ние имаме един много задълбочен подход. От една страна Европа се финансира чрез дигиталния подход, подкрепят се функциите и офертите, предлагани от Европеана. Заделят се за тази цел инструменти и технологии от страна на културните институции. Например, ако из, трябва да се използва виртуалната реалност в дадена изложба, хората могат да се обърнат към Центъра за компетенции. От друга страна обаче, е, финансираме чрез Хоризонт Европа основните, базисните изследвания. В момента имаме около 3700 институции, които са ангажирани в проекта Европеана, но ни трябва по-голям обхват, ако искаме да постигнем добри резултати във всички държави членки. Ние искаме дори най-малките институции да участват в, в Европеана. Ние искаме да предложим един демократичен достъп до Европеана на гражданите и на институциите. Благодаря. Виждаме, има много предизвикателства още. Значи има много какво да свършите още. И може да сте сигурни, че Комисията по култура ще ви подкрепя със сигурност и в бъдеще ще се занимавате, ще се занимаваме с тази тема. Ще ни интересува как се развиват определените функции на Европеана и естествено ще ни интересува до каква степен Европеана е позната на хората и как се използва този портал от гражданите. Инициативата е полезна. Благодаря ви за представянето и за това, че споделихте с нас на къде искате да, да се отправите в бъдеще и как да формулирате вашата работа. Благодаря. So, dann wären wir am Ende der... И така, с това приключваме заседанието. Няма нищо по точка разни. Следващото заседание ще се застои на 3 декември от 3 до 6 си половина след обяд. Сега продължаваме с координаторите. То ще се проведе при закрити врата. Парламент gehören, bitte ich dann jetzt